liebe kollegen liebe kolleginnen wenn ich Уважаеми колеги, искам да ви помоля за малко внимание. В четвъртък винаги колегите са доста неспокойни и ние не започваме винаги на време. Днес обаче искам да започне моля на време. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich... Уважаеми колеги, имам процедурен въпрос. Кой член имате предвид, кажете, моля? Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. По правило 11, параграф 3, Съвсем ясно е от изказването на Джаки Фостър вчера, че господин Корбит не представлява правилно ролята на, госпожа, на господин Ферховщад, що се отнася до комитета от депутати от Великобритания, които посетиха парламента. Това е много сериозен въпрос. Погрешно да бъдат представени. Уважаеми колега, не може да продължим дискусията от вчера. Ich habe eine weitere Geschäftsordnung. Имам още един въпрос, господин Волф. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дават възможност да се изкажа. Две правила, 184 и 198. По 189 бих искал вие като председател да сформирате комисия, която да се занимае с ужасяващото поведение на Саудитска Арабия към хората или към народа на Йемен. Финансиране на проекти на Европейския съюз в Саудитска Арабия или с Саудитска Арабия е ужасяващо. Знаете, че в Йемен има криза с холера, един милион вече са засегнати, деца умират ежедневно и то стотици деца. Саудитска Арабия решила да блокира пристанищата, летищата и въобще всякакви пътища към страната. Не позволява също така на хората да лекуват децата. Европейския съюз носи отговорност да облегчи страданието на хората в Йемен. Така че по това правило моля да Geschäftsordnungsantrag zu kommen. Ако обичате вашето заявление за, за процедурния въпрос, какво беше то? Няма. Добре. Господин Папа Димолис има думата. Папа. кирия проедре. Благодаря, госпожо председател. Вчера имаше наводнение. И то убийствено наводнение в моята страна. Е, края, крайните квартали на Атина. Наистина катастрофално е положението. Вече 15 човека са мъртви. Ясно е, че ще се изрази солидарност от страна на парламента и Европейския съюз, който е, е ударен от е, тази катастрофа. Изразяваме съболезнования, съболезнования към семействата на починалите и предлагам минута мълчание, госпожо председател. Не може, за съжаление, да имаме минута мълчание, но всички ние естествено се чувстваме на хората, които са преживели катастрофи. Това са огромни катастрофи. Е, благодаря ви. Благодаря ви, че мислите за жертвите. Благодаря и за това, че се застъпваме винаги за мълцинствата. Благодаря ви за тяхната защита. Това за нас като Европейски парламент е много важно. Благодаря ви, че ни информирахте за тази катастрофа. Но ако ми позволите, сега бих искала да премина към нашият дневен ред. А, има още един процедурен въпрос, господин Ланген. Госпожо председател, исках да информирам колегите, че вторник след обед, по време на дебата за, правото на, за върховенството на закона Малта, след изказването на господин Гиголд, излъчването по интернет в Малта бе, по, бе е, не можеше да се следи добре, а, след, а малко след това бе прекъснато изцяло. Това според мен е голям скандал и моля бюрото на парламента да разследва случая. Председателката, благодаря за информацията. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат по процедурни въпроси, затова преминаваме към нашата работа. Председателят е получил заявление от Обединената левица, според който господин Мартин Шир Деван е номиниран за Комисията по економични въпроси. Има ли възражение? Е, не виждам възражение, така че тази номинация е одобрена. А сега преминаваме към гласуването. Най-напред резолюцията за Судан. Седмо изменение –